Така, драги колеги, приканваме да заемете местата си. Възстан, възобновяваме заседанието и давам думата на нашия колега Неджми Али, на нашия за неговия доклад за фонда за приспособяване към глобализацията във връзка с искане на Нидерландия. Господин Али, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. На 12 юли 2016 година Нидерландия подаде молба за финансово подпомагане от Фонда за глобализация във връзка с освобождаване на служители в сектора за търговията на дребно, с изключение на прод продажби в продажбите на леки автомобили и велосипеди. Става дума за НАЦ и Дренте. Това е в съответствие с Европейския фонд за глобализация. Изискванията са изпълнени. Най-важните елементи са следните. Брой на засегнати предприятия 6. Общ брой на освободените е, служители 1096. 800 бенефициенти са засегнати. Всичките са европейски граждани, повечето млади хора. Общия бюджет е над 3, 3 милиона 120 хиляди. Европейския глобализолен фонд в размер на 60%. 1 милион 818 милиона 750 евро проучването посочи, че има пряка връзка между освободените служители и глобалната криза така, така, така че е, са очаквани, извършени необходими а, е, дейности по отношение на местната, регионална и национална економика предлаганите действия са допустими и не са в разрез с мерките за социална закрила. Всички дейности са свързани с преодоляване на затрудненията на този ресор е, представени са надлежно доказателствата, изискуемите документи. За това аз предлагам предложение за резолюция и решение на Европейския парламент и съвета за, мобилизация на фонда за гендер... областите Генти и Ова благодаря. Председателят, благодаря за това представяне. Имаме по дневен ред обмен на мнения. Желая ли някой да вземе думата, но аз не виждам желаящи да го сторят. Е, благодаря. Аз съм е, с докладчик Сянка от НП и искам да подкрепя предложението, защото с предлаганата сума от е, милиони 800 хиляди, ще подпомогнем млади хора, от които един голям брой са наистина по 30 години. Мисля, че трябва да дадем съгласието си за това подпомагане. Председателят, благодаря господин Тинек. И, има ли други желаещи да вземат думата? Не, не виждам. За това Предла... Искам да ви инфо... информирам, че в случай на желание да внесете изменения, трябва да го сторите на до на 3, до 31 януари, 12 часа на 9 февруари гласуваме в комисията. Сега продължаваме с гаранцията на Европейската инвестиционна банка във връзка с загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти проекти извън Европейския съюз. Под, е, давам думата на Ейдер е, Забал. Е, Катя Забал. Гардия. Благодаря, господин председателю. Първо искам да съобщя на, на, на е, евродепутатите, че получихме този документ във връзка с външния мандат на ЕИБ. Настоях документът да бъде разпространен, за да се информираме за положението и да бъдем наясно със същността на мандата, както и с предложенията на комисията за да бъдем в състояние да формулираме определени въпроси, да чуем мнението на политическите групи и възоснова на настоящото обсъждане да изготвим становище. Най-важните е, моменти са следните. През септември 2016 година в фир е, комисията одобри този външен мандат на ЕИБ. Това означава, се засяга до определен процент на дейностите, като бюджета има отношение, поемат се гаранции за евентуални рискове или загуби за държавния дълг и всички заеми, предоставени от ЕИБ. Е, що се отнася до срока до 2020 година, можем да гарантираме 30 е, милиарда, като 27 милиарда са мобилизирани, а 3 милиарда са на разположение за бюджета, това означава, че парите не са напълно изплатени, само от част е, и през периода 2017 до 2020 година ще, сумата ще бъде около 200 милиона евро, плюс-минус. По този начин можем да дадем гаранции на ЕИБА за изпълнение на мандата. Този гаранционен фонд се гарантира от годишни вноски от Европейския бюджет, също така и от лихвите по заемите и получени плащания. Какво предлага комисията? Първо, за половината сума от този план за външни инвестиции за Африка. Основните причини са миграция, овладяване на миграцията и постигане на устойчиво развитие. Комисията поставя нови цели, включва нови цели в мандата за овладяване причините на, за миграцията. Споменават се 3 милиарда евро, именно 3 милиарда в допълнение към 27 милиарда. Но има предвидени съкръщения за с идеята сумите да бъдат предоставени и на частния сектор. Това означава увеличаване на гаранцията с 114 милиона евро като разбира се, трябва да помислим и за времето след 2020 година. Това предвижда нови, сум, нови суми. След това обаче се предвиждат и нови критерии, нови показатели за по-добра оценка на проектите. След това има списък от страните, знаете, че настъпи промяна в отношенията с Иран. Иран вече при присъства в списъка, а някои държави отпадат е, тъй като са постигнали определено ниво на развитие. Освен това се предвижда по-голяма гъвкавост между отделните позиции. До сега говорим за 10% които, от сумата, които сега се качват на 20%. В гаранционния фонд се включва су, се включват суми, ако, кои, за които ние трябва да решим. Е, очакват се и приходи от частния сектор в резултат на заеми за тях. Гаранцията за е, клиентите ще бъде третирана по нов начин е, освен това, има известни известен процент обезпечения. Значи 9% плюс 1% приходи, той остава в бюджета и така постигаме 10% и по-голяма по-голямо обезпечение, като разходата за бюджета е 9%. Друго, друг нов момент от комисията е управлението на гаранцията се връща в ръцете на комисията. Не е и Б вече. Освен това има няколко момента, които трябва да обсъдим. Искам да чуя вашето мнение. Смятате ли, че увеличаването на гаранцията от комисията е достатъчно? От 27 милиарда сумата се качва на 32 милиарда, милиарда и 300 милиона. Това е в абсолютна стойност повече. Но има една част, която е, е ориентирана насочена към младежката безработица. Нека да помислим за това, че не бива да се изразходват парите веднага в началото. Отправена е молба към Ейба да насочи внимание към Украина, към страните от арабската пролет, поне на това бяхме свидетели в миналото. Ако Искаме да извършим същите инвестиции. Тук има изменения по страните, включени са нови държави, нови политически отношения с Куба. Европейския съюз иска да играе по-активна роля в Куба и това означава повече инвестиции в тези страни. Втората тема, която е важна за мен, искам да чуя вашето мнение по въпроса. Управлението от гаранци... на гаранцията от страна на комисията комисията. Вчера вече говорихме по този въпрос. Комисията иска да включи всички гаранции в един раз, бюджетен раздел за по-голяма сигурност и по-добър обзор. Според мен това е положително предложение от комисията. Въпросът е само ще използваме ли този шанс, за да можем полека-лека лека да включим тези средства в рамките на външния мандат. Трето, тук вече се появява и ЕФСИ – гарантиране на добавена стойност, не само по линия на външния мандат, но и други инструменти, като този ам, план за инвестиции навън, удосто, доверителните фондове и други инструменти, които присъстват в бюджета и тря, които трябва да се използват сега за борба с миграцията, особено в Африка и в съседни нам, на нас страни. Как най-добре да постигнем тази добавена стойност? и е, в работния документ има много повече теми, но аз ще спомена само това как да гарантираме по-добре видимостта на Европейския съюз и бенефициентите да знаят, че получават пари от Европейския съюз, как можем ние като парламент да упражняваме контрол, да разполагаме с всички данни, да проследим изпълнението на критериите, които сме посочили. Това е, което имам да ви кажа. Надявам се да получа вашата подкрепа. Благодаря. Може би да чуем комисията. Е, бяха поставени въпроси от госпожа Гардия Сабал. Ще отговорите ли? господин Бенжамен Анжел от комисията. Благодаря, господин председател. Приветстваме работата на парламента и вашия докладчик. Ако мога да направя няколко бележки. Първо, по отношение на размера на предложението. Безспорно, би било по-добре, ако има по-голям бюджет, но ние имаме проблем. Тази система е, влиза в раздел 4, където ето на средствата са най-големи. Предложението, което се прави, предвижда много сериозно увеличаване. Е, ние предвиждахме първоначално допълнителни 2 милиарда, а сега даваме още 2,3 милиарда отгоре. Това се отражава директно на настоящата финансова рамка. Триста хиляди милиона допълнително са необходими, 35 милиона от тях са гаранции. 35 милиона не изглежда толкова голяма цифра, но за раздел 4 е голяма. Искам също така да поясня, защото понякога се получават недоразумения с съвета, обсъждахме дълго време този въпрос. Комисията всъщност предлага увеличение за всички географски области, включително и за изтока. Нямаме предложение за намаляване на сумите там, напротив, за съществени увеличения. Но Европейската инвестиционна банка искаше да приключи с голяма част от разходите си на изток и в такъв смисъл тогава ще трябва те да рекалибрират е, това, което правят на, из, на изток, защото в противен случай за много кратък срок щяхме да изразходим всичко, което е, можеше да се изразходи е, за този район, вместо да го разпределим в по-дълъг период. елемента на гъвкавост расте от 10 на 20%. Има страни, където първоначално предвидените суми бяха съществени, като например за Русия, но там сега нищо не се случва. За това се налага и това преразглеждане. Що се отнася до управлението на гаранционния фонд? Сега тук не става дума конкретно за това, но Комисията няма какво да критикува ЕИБ. Въпросът е съвсем прост. Ние плащаме доста значителни е, такси на ЕИБ, за да вършат нещо, което бихме могли ние да правим без разходи. И тогава се поставя въпроса да работиме и да пестиме парите на данокоплаците или да плащаме печалби на банката. Е, това обаче означава да, се, да имаме възможност да се продават ценни книжа. Ако имаме право да го правим, е, спестяванията ще са до 1 милион на година. И, тоест, с еднакви суми в рамките на многогодишната финансова рамка ще можем да отпуснем допълнителни 66 милиона макрофинансова помощ е, под вида на кредити. Имайте предвид, че има различни инструменти за външната ни дейност. Така че комисията има е, капацитета, не ни трябва нито оборудване, нито човешки персонал. В момента ние управляваме много по-голям бюджет от е, ЕИБ. Тоест, отново да кажа, не става дума да критикуваме Европейската инвестиционна банка, но при положение, че ние имаме собствени ресурси, включително специалисти по банкиране, защо трябва да плащаме на външна институция. Ние можем да го правим сами и то по-ефтино. После преразгледахме е, списъка с е, страните, които можеха да се ползват от е, такива помощи. Намалихме този списък. И защото в списъка съществуваха някои страни, чието присъствие беше, да не кажа, странно. Сингапур, Южна Корея, Исландия и други. За това предлагаме страни, които имат достатъчно добър национален доход, да бъдат извадени от списъка. Добавяме една страна – Тайван. Комисията предлагаше и Хонг-Конг и Макао да бъдат махнати от списъка, но бяхме забравили Тай, Тайван, така че и него добавяме сега. Добавяме към страните, които отпадат предлагаме една страна да бъде включена за потенциалните страни бенефициенти. Това е Иран. Е, това не означава, че автоматично те ще получават нещо, просто те ще бъдат е, в списъка на тези, които потенциално могат да получават средства. Ако, разбира се, съвета или парламента е, решат, че няма необходимост да се отпускат средства, те винаги могат да наложат вето. Сега оставам на ваше разположение за всички въпроси, които можете да зададете. Да, много смайващо е, че ЕИБ с гаранции, европейски е, гаранции дава заеми на страни като Сингапур, например. Започваме да се питаме каква е визията? Какви са стратегическите цели за подобни кредити? Много ми се иска така да разбера каква е логиката на подобно поведение. Благодаря за поясненията. Ще изчуем и обясненията на Ей, без сега давам думата на колегите за въпроси. Благодаря. Първо искам да кажа, че приветствам намерението на комисията да увеличи а, фондовете за ЕИБ за външна дейност. В края на кращата нашата цел е също да стимулираме инвестиции и развитие извън Европейския съюз, особено в нашето съседство. Като се има предвид колко настабилно в момента е нашето източно съседство и Русия, е необходимо да можем да подкрепяме, примерно, Украина, върховенството на закона, там институциите, економиката и в такъв смисъл е необходимо ние да сложим акцент върху нашите, страните в нашето непосредствено съседство. Източно и южно такова. Затова трябва и добре да приоритизираме. Няколко коментара. Първо, списъка за страни и потенциални бенефициенти. Напълно правилно трябва да се изключат страни, които са развити Сингапур, Исландия, Южна Корея и така нататък. Също така, според мен е правилно да се включи Иран в списъка с потенциално потенциални бенефициери което естествено не означава, че те автоматично трябва да получат средства от АИБ. Просто да е ясно, че може това да се направи, когато имат съответните гаранции за борба с измамите и така нататък. Да е сигурно, че тези пари ще стигнат до хората, от които имат нужда от тях, до малки и средни предприятия и че има достатъчно гаранции за борба с измамите. Тоест, добре е да се включи Иран, но това не означава, че те трябва да получават финансиране от първия ден. А госпожа Гайдай Забал е, задава много правилни въпроси на комисията. Какво се случва в момента? 46% от е, парите по този инструмент са използвани до 2016. В източното ни съседство са отпуснати 84% от предвидените средства, но там положението е много по-тежко. Защо? Дейността по кредитиране за Украина не предвиждаше определени нужди, които се наложи да бъдат посрещнати след това. И е, увеличението от 4,8 на 6 милиарда не е достатъчно. Ако се продължава с този темп на кредитиране в източното партньорство, средствата ще приключат до две, средата на 2018. Тоест, е, през 2018 е, възможностите за кредитиране на район, който е от ключово значение за Европа, ще бъдат изчерпени. И ние ще ги финансираме все по-малко което не е добре. Значи първо трябва да се увеличи клаузата за елементите за гъвкавост, така както предлага комисията от 10 на 20%, така че банката да може да се съсредоточи върху области и проекти, които са от стратегическо значение за Европейският съюз. Според мен непосредственото ни южно съседство и източното ни съседски страни имат по-големи нужди, да речем, от Америка. Те трябва да се издигнат доста напред в нашия списък на приоритети в сравнение с Южна Азия и Латинска Америка. Тоест, трябва да се отделят повече пари за регионите, където има основни нужди. не следва да се прекъсват проектите в тези страни. После, увеличаването до 35-36 милиарда е абсолютният минимум. Знаем, че идеално за да извършва работата си ЕИБ, към края на настоящия мандат една цифра от 38 милиарда би била по-удачна, но трябва да помислиме какви средства имаме, но увеличаване до 35-36 е абсолютно минимално, за да може ЕИБ да продължи със своята дейност. Аз имам един въпрос за източното съседство и по-специално Украина. Как вижда банката възможностите за продължаване на подкрепата си за тази страна, като си има предвид, че тя получи най-големите средства от, в източното съседство. Можем ли ние да продължим да спазваме ангажиментите, които бяхме поели пред тази страна? И какво ще се случи, ако предхвърлиме пари, които са предназначени за други страни от източното съседство към е, Украина, примерно Грузия, Молдова и така нататък, които също имат за споразумения за асоцииране с Европейския съюз. Те са по-малки, но и политически са също така ангажирани с подкрепата на Европейския съюз. Благодаря, председателят. Преди да се обърнем към комисията с молба за отговор, господин Бълги има думата. Благодаря. Да, мога да свържа нещата с току-що чутото като докладчик по бюджета в предишни периоди смятам, че на основата на опита ми при преговорите във връзка с мандата на ЕИБ мога да кажа, че е, ръководството на ЕИБ много отговорно подхожда към гаранциите и използването им. Това е, е положителното, което поставям на преден план. Е, нашия докладчик Ейдер Гадия Забал посочи, че не бива да гледаме изолирано на допълването на новия инструмент в рамките на този мандат. Важна е ситуацията и при източните ни съседи, и в Близкия изток, и в южната част на Европейския съюз. Да, трябва да си дадем сметка, че в крайна сметка тази ситуация е сложна, не са големи средствата, на, с които разполагат страните. От тук следват редица изводи за нас. Какво сме правили и какво не сме правили в миналото. Всичко това обаче трябва да се преразгледа с, според мен, ясното заключение, че в крайна сметка не сме постигнали много. И затова говорим сега за а, различните програми а, в рамките на а, така, съседните държави, които финансираме е, и които очевидно трябва да се променят. Много разнообразни са тези програми и виновни са естествено политиците най-вече за това, че инструментът не е довел до желания резултат. Къде са слабостите, къде са дефицитите, къде трябва да променим нещата – и естествено е, в това число и достатъчен ли е размера на гаранцията. Всичко това трябва да се обмисли много сериозно. В бъдеще би трябвало много по-бързо да постигаме резултати, отколкото в миналото. Това е, е според мен, логичен извод от е, всичко. И още нещо. Член съм на делегацията за Чили и за Евролат. И освен това съм и ръководител на групата за мониторинг на Централна Америка. Важно е, естествено, да поддържаме контактите с тези страни. Економическата, политическата, стратегическата обстановка след като президента Тръмп в крайна сметка е, сложи черта и каза няма да участваме в е, транстихоокеанските споразумения за партньорство. Променя ситуацията по отношение на Централна е, Америка. Ние би трябвало да поемем нашата отговорност за тези страни. Е, така че бих казал да, непосредствените съседи е, изток, е, Близкия изток и юг на Европа, но не бива да забравяме и страните от Централна Америка. Така че молбата ми е, когато използваме целият срок, който ни е даден за формулиране на така, исканията за промяна, да а, обсъдим въпроса за гъвкавостта. Аз съм напълно съгласен с искането за повече гъвкавост, но това не означава в никакъв случай, че трябва да загърбим правомощията на парламента в рамките на процедурата. А тези правомощия предвиждат едно равноправно участие на Европейския парламент. Това а, казвам, обръщайки поглед към комисията, би трябвало да се има предвид всичко това при преговорите и надявам се ще ползваме положителния опит от тези преговори през миналите години. Мисля, че сега имаме възможност да разгледаме този работен документ и да го обсъдим, защото тази дискусия е от ключово значение. Става дума за решения, които от стратегическа гледна точка не са чак толкова лесни за вземане въпроса е и за пътната карта на взаимодействието на парламента и ЕИБ. Примерно сега тук се казва китайски райони, ама когато Китай реално отпуска кредите, какъв е смисъла да а, върват пари в обратна посока? За това а, трябва да обсъдим тези неща много подробно в контекста на глобализацията. За това какво точно цели инструмента на ИБ и какво, какъв смисъл има да има тези гаранции. Темата е от капитално значение тя следва да бъде обсъдена в пленарна зала. Това са сериозни интереси, засягащи европейските граждани. uh, sorry for coming in late there. Um, Съжалявам, че малко късно се присъединявам към вас. Би трябвало да помислим за дългосрочната стратегия, така че да постигнем действително устойчивост и растеж. Всичко това означава да предвидим съответните средства и за образование, и за квалификация. Нека да погледнем и цялата картина около Галакси, темата, която обсъждахме вчера. Естествено става дума за трансгранични измерения. За нас е важно да направим всичко това достъпно за хората в отделните страни. Ние говорим не само за прозрачност и за отчетност, говорим и за а, начина по който можем да направим всичко това достъпно, включително и езика, а, който понякога е твърде а, мъгляв и а, неясен за хората. общините би трябвало да получат повече възможности за действия, за да постигнат а, растеж и устойчивост и действително е, една голяма част от е, общините, е, които срещат трудности, всъщност страдат поради това, че така, се спускат отгоре надолу решенията, а би трябвало да се обсъждат и отдолу нагоре. И ние трябва да гарантираме възможности и за пряко кредитиране, не непременно чрез посредници, които всъщност забавят процеса. Необходим ни е един по-малко бюрократичен подход и по-пряк достъп на нуждаещите се от финансирането и от съответните гаранции ако искаме да насърчим и социалното предприемачество, и малките и древните предприятия, би трябвало действително да намалим веригата на посредниците. Благодаря ви. Ако няма други заявки за изказване, нека да се обърнем към представителя на ЕИБ, господин Берн. Нека той да ни обясни как точно се случва това кой е, иска тези намеси е, от бизнеса или от публични е, власти? Как точно се развиват тези молби? Каква е пътната карта? От политици ли се задвижва цялата процедура? От администрация? Sure. Uh... Благодаря, господин председател, за възможността да отговаря на тези въпроси. А, няма да коментирам нещата от гледна точка на управлението на средствата. Ще трябва да изчакаме, може би, една независима оценка в това отношение таксите, начина по който предвиждаме определени основни моменти и критерии за ползване на средствата по фонда са особено важни, естествено. Нека да подчертая, че в списъка на а, страните, за които стана дума, а, а, именно тези, които са под въпрос, а, отдавна вече не са, от години не ползват средства по линия на фонда. Като изключим Турция, но естествено всичко това е свързано с цялата политика на Европейската инвестиционна банка при предоставянето на заеми. Всъщност е, е, ЕИБ пое риска през последната година и в контекста на цялостната политика на Европейския съюз предостави сумите за Турция. Сега Сингапур, Южна Корея, Исландия, Израел, както казах, тези страни не ползват отдавна вече е, възможностите, които се предлагат по линия на ЕИБ. Нашата стратегия е свързана с стратегията на Европейския съюз. Много добър пример е примерът с източните съседи, е, чудесно би било, ако можем да увеличим е, е, кредитите с 3 милиарда, бе предвидено първоначално. Ние всъщност отговаряме по този начин на призива на политиците или по-скоро на нарежданията, които получаваме от политическото равнище. Поиска се от нас да увеличим. Освен това, покритието по линията на гаранцията предвидихме и допълнителните 2,3 милиарда, но тук покритието вече е, не надхвърля първоначално предвидените 3 милиарда, т.е. слизаме под този е, минимум по отношение на покритието, но не можем да поддържаме тази линия на е, отпускане на заеми за Украина, тъй като е, от миналата година там нещата се промениха. И така в е, това отношение трябва да ви кажа, че е, ние срещаме редица трудности е, с отпускането на заеми именно в този регион. Украина и около Украина, ще трябва да видим как точно ще се отрази това. Очевидно, през тази година ще се намали обема на заемите, за следващата година ще прекратим изобщо с отпускането на заеми за Украина, но също и за останалите страни в този регион. Връщам се на стратегията. Естествено, ние е, не, никога не сме отпускали заеми и не планираме отпускане на заеми за Русия. Трябва да е, го кажа съвсем ясно и категорично. Е, гъвкавост. Е, предвиждането на е, повече гъвкавост и в законодателството е естествено това би било чудесно, но от друга страна трябва да знаем, че по отношение на дефицита и на недостигащите средства, гъвкавостта за ЕИБ е, все пак трябва да е, се гледа е, като на нещо, което може би е, не е най-подходящия инструмент в момента. Би трябвало е, в крайна сметка тази гъвкавост да бъде по-скоро е, на друго място в парламента или е, съвета или комисията. И така, е, Китай, е, съгласно насоките, които сме получили, ние осъществяваме една глобална подкрепа така всъщност отговаряме и на призива за повече инвестиции по отношение на климатичните изменения 40% в крайна сметка от целите Председателят, ако ми позволите да е, ви прекъсна, когато даваме заеми на Китай, как е, ги отпускаме на предприятия или като държавата или на общински власти, кой и как точно се процедира? На кого даваме парите? Uh, it's a, it's a... В, този, в конкретния случай, е, да, на частния сектор повечето от е, заемите извън Европейския съюз се отпускат на частния сектор, на участници в този сектор. Е, тези частни е, предприятия китайски ли са или европейски? These uh, projects are... Uh, Тези проекти, е, е, които финансираме, е, са международни. обикновено се обявява и международен търг за проекта и и така, тръстовете или компаниите, които подкрепят и проекта и съответно получават финансовата подкрепа с, с международен характер. Естествено, ние спазваме всички изисквания по отношение на обществените поръчки с международен характер като подбираме най-добрия кандидат. В повечето случаи става дума за действително за европейски участници в търгове. Добре, но ние даваме пари, защото печелите търка са европейски е, предприятия или как? Има ли там и неевропейски? Yes, I, yes, we do lend. Да, има заеми и за неевропейски компании. Това е политиката на Европейския съюз, отворена търговия, отворена политика в тази сфера. Така че ние обявяваме в крайна сметка търговете по отворената, откритата процедура и в нея участват не само европейски е, кандидати. Е, да кажем, е, ако става дума за заем, който подпомага, да кажем, индийски предприятия или селско стопанство в Индия, тогава ние не участваме в този търк. Но когато става дума за мексиканска компания, тя би могла да участва, естествено. И подкрепяме, така да се каже, достъпа до този пазар. Като в повечето случаи мога да кажа, че, така да се каже, избраните кандидати са европейски компании. Значи, когато Европейската инвестиционна банка има нужда от решава да отпусне инвестиции, значи се обявява търг за набиране на средства за да може после Европейската инвестиционна банка да отпуска заеми на предприятия в Китай. Да, е, това е точно така. Е, ние е, не финансираме изцяло проекта, става дума за съфинансиране в определени проценти, но всеки път се прави конкретна оценка и се предоставя финансирането, което е необходимо, да кажем 20% или друга цифра, която определя дела на финансиране по линия на Европейската банка е, възможно е обаче да има и финансиране по линия на японски, е, е, китайски инвеститори, европейски инвеститори. Струва ми се, че отговарих на повечето въпроси. Ще се върна на коментара. Не, извинете, имаше и въпрос относно действащата гаранция дали е, ще продължи отпускането на е, заеми. Е, е, е на изток, Украина и околните страни. До 60% беше предвидено да бъде финансирането по линията на тези заеми, но ние ще прекратим. Аз мисля, че казах вече. А, след 2018 година няма да можем да продължим вече с отпускането на заеми за този регион, освен ако нещо не се промени е, в е, законодателството. Е, инструментите за управление. Има много различни инструменти за управление на средствата, които се отпускат извън Европейския съюз ние можем да кажем, че в крайна сметка нашата роля се ограничава до допълнителни действия във връзка с управлението, тъй като ние всъщност прилагаме други инструменти. По отношение на Субсахара, Тихоокеанския регион, Латинска Америка, отпускаме е, заеми по линия на гаранционния фонд, е, които е, ни дават възможност да подпомогнем естествено и стабилността и устойчивото развитие в тези страни, но да, срещ, да, така, да ограничим и неблагоприятното въздействие на миграционните потоци. Много важно е, естествено, да се подкрепят е, малките и средните предприятия и изобщо предприемачеството. Е, от една страна, обаче, е, трябва да ви кажа, че подпомагането на развитието в финансовия сектор косвено подпомага, в крайна сметка, и малките и средните предприятия, защото тогава така, желанието за отпускане на кредити на кредитните институти се увеличава. За определени региони на Африка 500 милиона вече са отпуснати, предвиждат се и други средства и за източните партньори, и за Западните Балкани. Но аз в общи линии съм съгласен с председателя. Необходимо е да проведем един много задълбочен е, и подробен дебат за консолидирането на финансовите инструменти в е, рамките на европейската политика и да ги направим по-добре съгласувани. Благодаря много. Мерси, месье, мерси Благодаря, господине, благодаря за всички тези уточнения. Мисля, че трябва да организираме нарочен дебат или нарочен ем, работен семинар по въпросите, които обсъждахме и е, трябва да отбележим и да подчертаем, че това са стратегически цели, които заслужават да е, допълним нещо. От името на комисията ще добавите ли нещо? Да, едно изречение ще добавя по повод управлението на активите. Марка се напълно прав, че ЕИБ цели реализацията на приходи, но комисията също а, в, допринася за това, т.е. лихвите, които плащаме на ЕИБ са, са действителни разходи. Що се отнася до по-важния въпрос за пакета, който обсъждаме тук, мисля, че основният момент тук е да изведем правилните приоритети. Не всяка част от света е приоритетна за нас е, е, е, източното партньорство, южното партньорство, несъмнено са наш приоритет бежанците, които прииждат на границите ни, не са от Китай или Бразилия. Така че това, от което се нуждаем, е ЕИБА да се възползва от възможностите си, за да използва интелигент, интелигентно допълнителната гъвкавост, която предлагаме, което е, която не е никак за подценяване. Важно е също така има географски региони, които не са толкова чувствителни и толкова рисковани за нас. Те могат да използват собствени ресурси, понеже стана дума за Китай е, или Бразилия, трябва ли Европейската инвестиционна банка да дава гаранции за инвестиции в, чая, в Китай, извинявайте. Въпросът очаква своя отговор. Но бюджета има своите естествени ограничения. Той не е възможност за предоставяне на безконечна кредитна линия и ЕИБА да тегли когато и искат. И на мен ми се ще ЕИБА да прави сто пъти повече повече, но ние не даваме карт бланш и гаранция, безплатна гаранция на ЕИБА. Да, може да се желая повече. Проблемът е обаче, че наличните средства трябва да се поберат в общата финансова рамка. И ако тръгна, да, е, нали, точно като героя на цигуларна покрива, мога и аз да ви изпея, ако бях богат. Е, е, има позиции, които са полупразни, празни, от внезапно празни и така нататък. Но факта е е, е, този пари няма и ние предвиждаме допълнително увеличение на предвидените суми и предвидената възможност е, беше за 3 милиарда, а ние сега предлагаме 5 милиарда и 600 милиона което са много пари. Аз не искам да говоря от името на колегите от е, Генерална дирекция бюджет, които отговарят за контрола, но това са фактите. Аз не оспорвам, че има затруднения в ЕИБ. Това, е, това са затруднения, които съществуват, но няма решение с вълшебна пръчица. ЕИБА едновременно с това ще има възможност да се възползва от новите възможности, е, за които госпожа е, Гардия Сабал е, е докладчик. Това не е някаква, някакво изключително предоставяне на средства за ЕИБА идеята е малко да смекчим натиска върху тях. Председателят, благодаря. Е, това, ако бяхте вчера на вчерашния ни дебат е, за галактиката от възможности за е, бюджета, щяхте да чуете, че ние споделяме едни определени цели и нашата воля е да постигнем определени цели като Европейски съюз и за това са ни необходими средства. Госпожо Гардия Саба, в заключение имах, видяхме работния документ междувременно. Първо, благодаря господин председател за думата, благодаря и за дебата, защото така можем да уточним получената информация. По този начин аз мога да седна и да работя сериозно по проекта, но сега не ми е ясно с как колко време разполагам. Е, февруари е кратък месец, е, имаме Страсбург, имаме изумрудена седмица, нямаме днес заседание, е, так така че с секретарията трябва да поговорим за определене на дата на заседание, за да ви представя доклада. Хубаво е да съм наясно, за да мога своевременно да разпространя доклада, защото на нас ни се струва, че всичко това свързано с мандатите за външна дейност, е, трябва да бъде обсъдено още преди да излезем в лятна вакансия. Председателят, благодаря госпожо Гардия Сабал. Можем да включим и гаранционния фонд за външни дейности към това, което тук що говорихме, нали? Е, така че имаме възможност да пристъпим към разглеждане на следващия доклад, посветен на Кохезионния фонд и финансирането финансовите инструменти, свързани с а, него. О, имате думата отново. Благодаря. А, ще бъда кратък. Това е становище по доклад на Комисията по регионално развитие във връзка с, инструмент, е, с финансовите инструменти и връзката им с кохезионната политика. Опитахме се да сведем нещата до чисто бюджетните компоненти. Първо исках да обясна какъв е смисълът от използване на финансовите инструменти, тъй като има много съмнения и колебания и така намеци, че те следва да се използват при всяко положение. Нека припомним, че финансовите инструменти се използват там, където пазара се срива или нямаме оптимални условия за инвестиция. Мисля, че е важно да кажем, че тези инструменти се гарантират от европейски фондове, от обществени средства – затова не трябва да следим само за економическата рентабилност и частния интерес. Става дума за, е, така да се каже, имиджа за печата на Европейския съюз. И тъй като това са обществени средства, важно е да присъства социален аспект, за да е, и, и тук е важно да знаем кои са бенефициентите. Направила съм едно, един обзор на използването на финансовите инструменти. Сравним ли предходната МФР с настоящата, ще видим удвояване на средствата за подобни инструменти. От друга страна, исках да отбележа закъсненията, закъсненията а, и е хубаво да сме наясно как ще ги прилагаме, така че да не се бавят плащанията и е, да не се стига до непогасени е, сметки в края на МФР. Затова смятам, че парламента трябва да упражнява по-сериозен демократичен контрол. Затова и смятам, че промените на бюджетния ред и омнибус ще ни даде възможност да бъдем по-добре и по-ясно информирани, а също и да постигнем по-прости правила за използването на тези инструменти. Вчера вече говорихме, че фондът Юнкер трябва да бъде свързан с кохезионните средства. Господин Новаков има думата. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да изкажа сърдечна благодарност на госпожа Гардия Сабал за чудесното взаимодействие. Мисля, че постигнахме общ знаменател, общ език по основните неща и е, ще изгладим, ще намерим компромис за древните различия, които имах имахме. Аз вече представих този доклад в комисията Реги, затова тук само няколко думи. Радвам се, че госпожа Гър... Гърдия Сабал е, говори за сроковете. Това е един от първият доклад, който, е, първия доклад, който поставя на дебат периода след 2020, МФР, е Омнибус, първия резултат от работа на работната група на високо ниво по упростяването, така че просто няма по-подходящ момент за този доклад. Затова смятам, че активното участие на членовете на Комисията по бюджета в изработването му е много важно, защото какви, колкото повече експерти бъдат привлечени към начинанието, толкова по-добре един колега от Реги казва, е, под добрата подготовка води до добри резултати. За добрата подготовка ще се нуждаем от вас и в е, Реги. Ние смятаме, че финансовите инструменти и грантовете са всъщност двата двигателя на един самолет. Един самолет се нуждае от двата да може да лети. Благодаря за положените, за свършената работа и съм убеден, че това ще бъде един краъгълен камък по интересуващите ни важни и значими теми. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата, казва председателят. Е, госпожа Гардия Сабал не иска думата. 31 януари 12 часа е, е срока за подаване на изменения, гласуване на 6 март и е, на 20 март ще е гласуването в Реги. А сега колегата Гонзалес Понс ще има думата относно по темата управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони. Благодаря, господин председател. В нашето становище искам да подчертая че е необходимо да се отчита състоянието на риболовния флот в най-отдалечените региони и да се търси възможността за обновяване на този флот. Става финансови инструменти за това. Става дума за най-отдалечените е, региони. Много отдавна тези райони говорят, че риболовният флот е, е изключително устарял и съответно работните условия и сигурността за рибарите е много намаляла. В момента там няма възможности за намиране на средства за ремонтиране на корабите. Имаше реформа на общата политика за рибарството, която за намаляване на капацитета и отново да повторя, става дума за най-отдалечените региони. Там флотът е много малък, риболовните приспособления обикновено са само традиционни. Правното основание е член 349 от Лисабонския договор. Там може да се даде помощ, защото те са в изключително тежко економическо и социално положение, освен това са най-отдалечени. Економическата криза засегна тези региони повече от навсякъде другаде. И затова призовавам комисията и страните членки да опростят достъпа до средства на ЕИБ и до други средства, за да може да се даде тласък на економическото развитие в тези региони, които определено изостават. Следващия понеделник е крайният срок за внасяне на изменения до обед. Благодаря, госпожо Гардия Забал. Благодаря. Аз не съм работила по този доклад, но имам няколко коментара. Ние сме напълно за това да се отпуснат средства за обновяване на тези е, малки риболовни флотове. Е, те извършват е, риболов, който е много отговорен по отношение на опазването на околната среда. Добре е обаче да знаем какво ще е въздействието върху бюджета на подобна помощ. Също мисля, че трябва да обмислиме и е, режима на рибарството, така както наложихме определени изисквания за селско-стопанската политика. Смятам, че ще успеем да постигнем споразумение. Да, изглежда обнадеждаващо. Има ли други заявки за изказване? Не. Е, както каза докладчикът, най-късно на 30 януари 12 часа на обед е, трябва да се внесат е, измененията. Гласуваме в комисията на 6 марти и, в 6 марти и след това ще се гласува в комисията по рибарство. 21 март. Сега ви предлагам, тъй като няма нищо повече, да се видим е, на 9 февруари в е, Брюксел. Е, получили сте информация. Затова някои поточки на разни няма. С това приключваме заседанието и в 10.30 започваме заседанието на координаторите. Благодаря за присъствието ви.